say that the votes will take place at 4 o'clock. Good afternoon, everybody. May I have attention? Добър ден на всички. Моля за внимание. Добре дошли в Брюксел. Обратно. Ако не сте разбрали, тук климата е малко по-благоприятен, времето е по-хладно, отколкото в някои по-топли страни. Надявам се, че вакансията ви е била приятна, време е обаче да работим. Нека да започнем работа от там, откъдето прекратихме. Първа точка – приемане на дневния ред. Има ли възражение? Дневния ред е прият в настоящия си вид одобрение на протоколите от заседанията през юни и юли, както правим обикновено. Протоколите ще се считат за приети, ако няма възражение до края на днешното заседание. Както се случва обикновено, това заседание освен това ще бъде предавано по интернет. Ако проявявате интерес към някои от точките, има необходимите документи тук в залата. Точка 4. Етап на развитие на текущите тристранни преговори. Ние говорихме на последното заседание относно Пакистан, Споразумението беше сключено през юли. Текста ще бъде прият в пленарна зала малко по-късно. So the council is delaying too much their reaction. По Omnibus 1 и 2 Изчакваме реакцията на съвета. Това са два важни документа. Работим от тях. Работим по тях вече няколко месеца. Трябва да покажем натиск върху съвета, да даде своята позиция, за да започнем преговорите. Няма нужда да започваме сега започнахме неформалните а, преговори с съвета по отношение на търговските споразумения с а, а, няколко страни от Централна Америка. За сега обаче а, не е приключил а, официалния триалог. А, всъщност до сега не е гласувано, затова не може да започне официалния триалог. Четвърта точка. Финансиране на а, финансиране на малките и средни предприятия за целите на търговията и, и, и, и инвестициите. Това е доклад по собствена инициатива на, нашия, на нашата комисия. В вашите документи ще намерите материалите. Докладчик е Ян Зарадил. Него обаче го няма. Той се извини за това, че не може да присъства, затова ще дам думата на Робърт Стърди. Той ще го замести. Имате думата, за да представите този проект от доклад. Благодаря, господин председател. Господин Захарадил се извинява, тъй като не може да присъства поради семейни проблеми. Той ме помоли да прочета неговия доклад. Нека да ви напомня колко са важни МСП за европейската економика. 99% от всички предприятия в Европейския съюз са малки или средни. Според оценки на комисията, и това е изненадващо, има 23 милиона предприятия, които осигуряват две трети от работните места в частния сектор – не всички МСП искат да излязат на световната сцена, но тези, които искат да го направят, трябва да получат максимално добра подкрепа като част от търговската политика след влизането в сила на Лисабонския договор. Докладчика поставя ударението върху достъпа и липсата на достъп до капитала и информация, за да се решат тези дългосрочни проблеми. Докладчика предлага следното. На първо място да се опрости на национално и европейско ниво бизнес средата за МСП в тясна връзка с асоциациите на тези предприятия в рамките на Европейския съюз, търговските камери, както и други заинтересовани лица, като целта е да се намали бюрокрацията и да се интернационализират МСП. На второ място да се приемат офиси за оказване на помощ на местно ниво, за да може малките и средните предприятия на собствения си език да получават информация относно възможностите за вноси и износ, съществуващите бариери пред търговията, тарифни и нетарифни бариери, защита на инвеститорите, разпоредбите свързани с разрешаване на спорове, способност на трети пазари и така нататък. На трето място, комисията трябва да включва МСП, когато става въпрос за създаване на международни стандарти, като ИСО. Тъй като има пряко въздействие върху печалбите за предприятията от тези стандарти. На четвърто място да се разгледат съществуващите споразумения и най-вече онези свързани с източното и средиземноморското партньорство. И накрая призоваваме комисията и службата за външна дейност да работят заедно с цел да се засили дипломацията в областта на търговията в целия свят. Благодаря. Благодаря, Робърт Стърди, от името на докладчика. Тук ли са докладчиците в сянка? Госпожа Коре Самора, заповядайте от името на НП. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател. Надявам се, че Съвсем скоро ще получим превод на този текст, тъй като той сега е само на английски. Искам да погледна и испанската версия. Съгласна съм с казаното относно проблема, свързан с достъпа до информация и капитал. Отлично описание на проблема. Онова, което се прави на европейско ниво за подкрепа на МСП, трябва да бъде едно допълнение към помощите. Защото има програми на регионални, национални нива. По отношение на анализа на ползите и разходите, такъв анализ трябва да има редовно. Съгласна съм с казаното докладчика относно рамката на Световната търговска организация. Темата е изключително важна, когато става въпрос и за различните видове тарифни, нетарифни бариери. Много е скъпо за малките и средните предприятия да инвестират извън Европа. Освен това, липсата на ясна нормативна рамка демотивира предприятията. Затова би трябвало да гарантираме някаква правна сигурност за малките и средните предприятия. Искам да благодаря на комисията, искам да благодаря и на докладчика и на господин Стърди. Благодаря. Не виждам други докладчици в сянка. Преминаваме към другите членове на комисията. Америя Андеш Доттер. Не ви забелязах. Да, разбирам. Аз съм доста ниска. Благодаря за възможността да си скажа от името на зелените. Като цяло, групата на зелените се отнася предпазливо относно идеята да се постави ударението върху интернационализацията на дейността. Това е скъп процес, е, оказва се въздействие върху вноса на стоки и услуги, неговата адаптация. Можем естествено да засилим инструментите за защита на търговията, като вземем формулировката от доклада Winkler, свързан с МСП. Важно е да има ефективна защита на МСП спрямо нелоялните търговски практики в страните партньори на Европейския съюз. Две притеснения имаме относно търговията в индустриализираните економики. На първо място правата на интелектуална собственост. Знаете, че на митниците имаме големи проблеми. Няма яснота какво се изисква, когато МСП трябва да изнасят или искат да изнасят в трети страни. Затова би трябвало да има проучване за това какво се случва, когато на границата има започване на процедура за нарушение спрямо някакво МСП. Много е важно да има комуникация за сектора. Когато МСП се опитват да се установят на американския пазар. Срещу тях се завеждат дела от а, американски компании поради нарушаване на съществуващи патенти. И тъй като това е един дълъг процес, тези дела, компаниите са принудени да кандидатстват за лиценз, макар че това не е необходимо. Трябва да се внимава много с нарушителите на правата на интелектуална собственост, освен това. Председателя, извинявам се за това, че не успях да ви видя. Преминаваме към другите членове. Анри Вебер от социалистите. С оглед на току-що казаното, аз преди време бях заместник председател на делегацията за отношения с Китай. имах контакти с представители на търговските камери. В това си качество често се срещах с представители на малките и средните предприятия. Много често малките и средните предприятия стават жертви на големите концерни. Има естествено процедури вместо в рамките на СТО. Те обаче са доста скъпи големите концерни могат да се възползват от тези оръжия, но малките и средните предприятия не могат да го направят на ниво Световна търговска организация, тъй като за тях това е много скъпо. Ето защо би трябвало да намерим правила и разпоредби, които да подкрепят наистина малките и средните предприятия. Благодаря Хелмут Шолц от името на левицата. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня от името на нашия докладчик Сянка. Той по политически причини е в Ирландия и не може да присъства днес. Става въпрос за изключително важен доклад по собствена инициатива. Мисля, че ние трябва да го вземем на сериозно. Аз съм съгласен с бележките на колегите, свързани с конкурентоспособността на МСП, на световните пазари. Пол би искал да добави няколко елемента, които вие не засегнахте. МСП страдат поради световната криза, поради рецесията. Ето защо трябва да видим как МСП могат да изградат своя собствена стратегия за намеса в економическото развитие. МСП са едни от основните двигатели на економическо развитие. Те създават работни места, съответно гарантират благоденствие за европейските граждани. И ето защо трябва да видим как можем да стабилизираме тяхното положение. Колегата иска да подчертае, че е важно не само да има достъп до кредитиране, но трябва да се разгледа възможността за преструктуриране на пазарите, така че от а, рецесия да се премине към растеж. Това може да стане чрез гарантиране на конкурентна способността на трети пазари. Колегата смята, че МСП зависят в голяма степен от собствените си пазари. Много от аспектите, свързани с интернационализацията на МСП, са свързани всъщност с глобалната криза. Важен е въпросът за кредитирането на малките и средните предприятия. Много е важно да има средства и не само за функциониращи предприятия, но и за онези, които закриват своята дейност инструмента свързан с предоставянето на информация и средства за внос и износ е нещо добро. Това може да е решение, но трябва да отидем още по-далеч. Колегата предлага да се обмисли възможността банките да премислят своята дейност и да не намаляват средствата. Те трябва да работят така, че да помагат на малките и средните предприятия, да отпускат кредитиране за тях. Ние сме готови да сътрудничим и ще внесем няколко предложения, за да направим този доклад полезен за целия парламент. Благодаря. Благодаря. Много полезно е това, което чухме. Сигурен съм, че е, докладчика ще вземе преди това, което казахте. Комисията дали иска да излезе с някакво становище по това въпрос? Господин Лиманидис, заповядайте. Благодаря, господин председател. Службите на комисията приветстват проекта ви за доклад. Смятаме, че съвсем време е разработен и се отнася до реално съществуващи проблеми. Това въжи и за анализа, и за въпросите, свързани с приватизацията, които се представят в доклада. Вярно е, че интернационализацията предизвиква редица пречки за малките и средни предприятия, като Основното от тях най-вероятно е липсата на капитал. Влизането в а, договорни, търговски договори отношения и а, информация за пазара също представляват проблем, а, защото а, се оказват по-трудно постижими за малките и средни предприятия, отколкото за големите. Също така знаем а, обаче, че е, интернационализацията на малките и средните предприятия води до е, доста положителни последици за економиката изобщо. Затова интернационализацията се превърна в едно много важно е, измерение е, на политиката за МСП. Е, Има редица програми насочени а, към това и а, в момента а, в доклада ви всъщност насърчавате комисията да продължава а, да полага усилия в а, тази посока. Внимателно ще разгледаме препоръките ви и ще ги отразим при по-нататъчната ни политика за МСП най-вече при изпълнението на следващата рамкова програма за конкурентоспособност на МСП. И така, очакваме с нетърпение да приемете официално доклада. Председателя, благодаря. А докладчика дали иска да каже нещо в заключение? Да, благодаря, господин председател. По-свободно ще се изкажа сега. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Много важни неща бяха споменати. Аз лично а, имам малко или средно предприятие, много са ми а, познати проблемите. А, наистина достъпа до финансиране а, е основна трудност за древните предприятия. Всичко това обаче, което казахте, ще го предам а, на докладчика и мисля, че всички си даваме сметка колко важни са малките и средни предприятия за бъдещето на Европа защото без МСП няма възможност за заетост. Както казах, 23 милиона са малките и средни предприятия в Европа и това показва още веднъж колко важен е този въпрос. Председателя, благодаря ви. Приключваме с тази точка от дневния ред. 27 септември 18 часа е срока за внасяне на изменения. Шеста точка от дневния ред е следващия въпрос. Interim report. Междинен доклад за целите на получаване на положителен резултат по време на процедурата за одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Това е становище от комисията по бюджетните въпроси. Бюджетната комисия, това е водещата комисия. От наша страна имаме докладчик по становище. Това е Сиет Камал от ЕКАРЕ. Това е становище по отношение на становището на бюджетната комисия. Господин Камал също не успя а, да а, дойде днес. И Господин Робърт Стърди пак ще се изкаже от негово име. Благодаря. Да, така става с координаторите в малките парламентарни групи. Господин Камал се извинява и аз ще прочета бележките му. Следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година бе представена през юни миналата година от страна на комисията документа Бюджет за Европа 2020 година също го застяга. Едно актуализирано предложение бе издадено от комисията на 6 юли тази година. За първи път парламентът трябваше да даде одобрението си на многогодишната финансова рамка по силата на Лисабонския договор. При е, специалната процедура на междинния адвокат е, специализираните комисии излизат със становища по отношение на актуализираното продължение на комисията. Съдържанието на многодишната финансова рамка е, трябва да бъде в центъра на вниманието ни при анализа. Смятам, че водещата комисия и другите докладчици от другите комисии също ще посочат къде са склонни да отстъпват. Това становище не бива да засяга институционални въпроси, като например ролята на парламента при следващата многогодишна финансова рамка, както и ресурсите по отделни програми. Това становище трябва да, да, да, да отправи послание по отношение на тревогите ни, свързани с бюджета, по-специално в областта на конкурентоспособността. Така ще покажем какви са реакциите ни за разпределението на бюджетните средства по отделни пера, в това число за външна дейност през октомври ще може да се гласува по междинния доклад преди е, края на заседанието на Европейския съвет. Срок графика е, за това становище бе прият по-рано, за да успеем да свършим работата в срок и благодаря на докладчиците в Сянка за това, че проявиха разбиране. Основните моменти. Първо, многодишната рамка не предвижда под раздел или перо за търговия специално. Смятаме, че трябва а, да се отразят, да се вземат предвид обаче целите на търговската политика. Трябва да се застъпваме за търговската и економическата а, част на инструмента за партньорство. Също така трябва да гарантираме свързаност между обществените послания, които обещават подкрепа на търговското изменение на източното партньорство. След арабската пролет стана ясно колко важна е търговската политика и политиката на сътрудничество. Трябва също да се предвиди необходимата гъвкавост, като се увеличат таваните за бюджетни кредити. Продължителността, като има пред продължителността на многогодишната рамка, трябва да сме в състояние да реагираме към новите условия на кризата и промените, които ще настъпват в периода от 2014 до 2020 година. Благодаря ви за вниманието, колеги. Председателя. Драги колеги, няма нужда още веднъж да подчертавам значението на този е, въпрос. Многодишната финансова рамка от 2014 до 2020 година. Все още не разглеждаме нещата по същество. Не става въпрос за е, приходоисточници и разходи, става въпрос за процедура на е, одобряване при което трябва да се приеме. Това е един предварителен етап. И нашата институция трябва да вземе участие, за да се гарантира положителен резултат. Естествено, тук могат да се окажат особено важни някои процедурни въпроси. Другите членове на парламентарната комисия искат ли да вземат думата по този въпрос? Не, не виждам. Така че да изслушаме тогава комисията. Заповядайте, председател на комисията. Благодаря, господин председател. Е, нямам някакви конкретни е, коментари по това проекто становище. Е, като цяло приветстваме становището на докладчика. Бих искал просто да посоча, че търговията и целите свързани с търговията са залегнали в други инструменти, които се, са в четвърти раздел външни отношения Що се отнася а, до гъвкавостта, а, да, действително има различни, различни а, предвидени положения по отделните инструменти, които споменах. Робърт, дали иска да каже нещо в заключение? Не. С това изчерпихме и шеста точка. Крайният срок за внасяне на изменение е, е съвсем наближил следващия петък. 7 септември, всъщност този петък, 12 часа на обяд, 7 септември. С това изчерпахме точките от дневния ред преди предвиденото гласуване, но гласуването трябва да се проведе в уречения час. Затова трябва да прекратим временно а, заседанието. 15 минути почивка. You are dispensed. Uh... Свободни сте. Small one.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 please. Take your seats, please. Моля да заемете, да заемете местата си. Please uh, conclude your conversations. Take your seats. Let's resume our... Моля, прекратете разговорите, заемете местата си. Господин Каспари, моля ви. Excellent. So this is voting time. И така дойде времето за гласуване. Uh, this file, please keep quiet. Моля ви за тишина. Предстои да гласуваме становището на а, нашия докладчик Петър Штасни по едно досие, за което водеща комисия е бюджетната комисия. Това е приемане на становище за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Тоест до година. На две части ще протече гласуването. Първо ще гласуваме по измененията, които са внесени в становището на бюджетната комисия, а след това ще гласуваме самите изменения, предложени от бюджетната комисия. Затова имате два списъка за гласуване. Започваме с гласуване по становището. Um, first of on Amendment 1. Първо изменение за. Против. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим с карти. Моля, гласувайте. Четвърто изменение. Ще ви броим допълнително против един глас. Край на гласуването. Приема се. Изменение пето на две части гласуваме. По първата част за, против, въздържали се, изглежда се отхвърля. Втората част за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Втората част. Моля, гласувайте сега. Пето изменение, втората му част. И край на гласуването. Приема се.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 въздържали се, нека направим проверка. Втората част на, 11, на 12-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка на 13-то изменение. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се. 15-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. И край на гласуването. 18 17 за, нито един а, против, един въздържал се. Поздравления на докладчика. Сега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 Не, оттегли се искането за проверка. Разбирам, че няма нужда да правим окончателно гласуване. Е, приемат се измененията и самото становище. С това приключваме гласуването и стигаме до осма точка. Между другото, ако ако приключим публичната част от заседанието ни по-рано от планираното време, ще започнем незабавно заседанието на, на координаторите. И така, осма точка от дневния ред. Това е общо споразумение между Европейския съюз и Съединените Американски щати за митата и търговията 1994 година във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз и влизането им в а, а, митническия съюз. Така че а, а, САЩ трябва да бъдат компенсирани, получат компенсация за по-високите дялове. Както знаете, вече сме приемали подобни споразумения с Австралия, Нова Зеландия, Аржентина, така че това е едно типово споразумение, което не поражда някакви трудности. Това е просто изпълнение на задължение на Европейския съюз по правилата на СТО. 26 член, а 6 алинея на ГАД. Аз съм докладчик по това а, становище и понеже това е един съвсем прост въпрос, аз го получих за да го приключа максимално бързо, а не знам дали докладчиците в сянка искат да кажат нещо. Не, не искат, е, както и другите членове на парламентарната комисия. Не виждам да искат да вземе думата. Може би тогава комисията да изслушаме, ако има а, е, нещо да кажа. Господин Рицковски, заповядайте. Благодаря. А, само е, няколко думи искам да кажа във връзка с предисторията. Всъщност за какво става въпрос при преговорите по 24 член алинея 6? И да направя един по-общ преглед на споразумението. И така, какво представляват преговорите по 24 член 6 алинея? Тук целта е да се стигне до приемливо и за двете страни. Коригиране, компенсаторно коригиране при разширяването на Митническия съюз. Не става въпрос за нови отстъпки при тези преговори, ами за компенсацията на членове на СТО за претърпени загуби поради по-високите тарифи, които трябва да плащат на страни, които са се присъединили към Европейския съюз. Това е по правилата на ГАТ. Това е обичайна процедура, както каза и докладчика. Неодавна приключихме работата по подобни споразумения с Куба, Бразилия, Аржентина, Австралия и Нова Зеландия. И а, има още две споразумения, по които трябва да се приключи работата. Китай и САЩ, съответно. А, сега, по-специално за споразумението с САЩ, парафиране текста от Европейския съюз през декември, а пък през февруари от САЩ. Текста на проекто а, споразумението бе е, разгледан с е, парламентарната ви комисия и с държавите членки. Продуктите, които са част от, които са обект на а, компенсации, бяха разгледани на специализирани заседания през 2009 и 2010 година. Те включват а, е, следните елементи. Първо, а, е, повишаване на а, разпределените за САЩ е, пилешко месо и пуйка 4680 тона. 200 тона за свинско месо и 550 за заготовки. След това другите елементи включват включването в списъка на между Европейския съюз и САЩ и позициите, които в миналото са съществували в списъците на Румъния и България. В бъдеще вече ще се пренесат квотите и за сирена от тези за България към общо за Европейския съюз. Комисията предлага две отделни предложения за решение на съвета, с което да се доведе до край работата по споразумението. Първо, моторизиране да, на подписването на споразумението и самото му подписване. Предложението за подписване на споразумението трябва да се е, приеме съвсем скоро от съвета и е, се обръщаме към парламента за е, съгласие за изключване на това споразумение като през следните няколко седмици очакваме всъщност да стане самото подписване. Председателя, да, благодаря. С удоволствие ще ви съдействаме за бързото приключване на а, това а, на досие. Това е процедура създаване на съгласие. Ние трябва да одобрим документа и гласуването би трябвало да протече съвсем гладко. Преди да изпратим проекто текста за превод, трябва да помислим за последни предложения, защото през ноември ще бъде и последното заседание. И така, календарът 24 септември се изпраща а, доклада за превод. След това в а, нашата комисия ще гласуваме на 11 октомври. изпращането на текстовете на предложенията ще бъдат изпратени края на октомври и подписа на комисията и на съвета трябва да бъде края на ноември, така че се надяваме до края на годината да приключим окончателно с това досие. Така, сега точка 9 от дневния ред. Препоръки към съвета, комисията и службата за външна дейност относно преговорите за споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Казахстан. Водеща комисия по тези препоръки е АФЕТ и ние решихме да допринесем а, за работата с едно становище. Ланге е човека, който е ангажиран с това. Тъй като Афет реши, че трябва много стриктно да върви по твърде натоварения си график и за това ще е проблем в смисъл, че становището а трябва да не минава през нормалната процедура, т.е. превод на всички други езици, освен на английски, ще бъде избегнат. Въпреки тези ограничения, обаче ние ще продължим. Проектостановището ще бъде раздадено само на английски, но всички изменения – също трябва да очаквате, че ще бъдат само на английски. На заседание на координаторите се съгласихме, че така ще бъде, нямаше някакви противоречия. Надявам се, че вие също сте съгласни. И така давам ви думата. Да, благодаря, господин председател. Казахстан преговаря паралелно с Европейския съюз и по споразумението за партньорство и с, а, с СТО във връзка със своето членство. Смятаме, че трябва да подкрепим Казахстан и заради това, че ще стане член и на СТО, а, тъй като и в тази организация, и в нашите споразумения за партньорство изискванията са много подобни. Това ще помогне, разбира се, да бъде укрепена позицията на Казахстан. Надяваме се, че те в най-скоро време ще бъдат прияти за пълноправни членове на СТО. Разбира се, Казахстан има интерес да изнася суровини, тъй като те имат много големи подземни богатства. Не само нефт и природен газ, и експортните количества а, на суровини от Казахстан доста превишават преработените на износа на преработени продукти а, но смятаме, че когато те бъдат прияти в сете, още имат повече възможности и да преработват суровините. Но Казахстан, разбира се, ще трябва да приеме а, като свои и доста взискателните принципи по отношение на трудовите права и изобщо трудовото законодателство Миналата година имаше поредица от стачки и а, по информация, която получих, 17 члена на профсъюзите, участващи в стачката, са били убити от силите за сигурност. Това означава, че очевидно те трябва, имат много голяма нужда и трябва да приемат тези а, стандарти за трудовите права, които са международно приети. И така, централните въпроси и проблеми, мисля, че бяха отговорени и разрешени. Да, благодаря. становището е на английски, но разбира се, че както се и получи, а ние можем да говорим на своите родни езици обсъждайки го. Така, нека да преминем след представенето към дискусията. Следващият оратор е Франциска Келер. Заповядай. Благодаря много. Мисля, че пропуснах а, някои а, неща в самото начало, но мисля, че това беше кратко. Благодаря много за това становище. Мисля, че ние напълно можем да се съгласим с него, но бихме добавили тук там някоя друга малко по-силна дума, като например за стачката, която е била потушена с сила, а, тази бройка а, работници стъчкуващи, които са били убити, както беше спомената, би трябвало да се подчертае, че за нас е абсолютно неприемлива. Тоест, трябва езика да се засили по отношение на критиките към Казахстан. И така, ние смятаме, че се, членството в СТО и също така под подписване на споразумението а, с а, нас за партньорство и сътрудничество не би трябвало да означава за Казахстан, а, че ще изнася просто повече суровини, а, а трябва да отворим още други хоризонти и възможности. Ето защо, например, можем да помислим по въпроса за екологията и опазването на околната среда, да се помисли за рециклиране и да се включат някои елементи там. А, разбира се, вие споменахте също така, че а, стандартите а, за а, интелектуалното право и авторските права и всичко останало а, трябва а, да бъдат а, вложени в законодателството на Казахстан и тогава да, що, ще, те ще се превърнат в стандарт. И така, по време на преговорите с държавното ръководство на Казахстан, смятаме, че е необходимо да се провери какво е станало до август 2012 година и искаме да чуем всъщност от комисията дали нещо е направено от страна на Казахстан, защото те имаха задължение да приложат някои от тези принципи в своето собствено законодателство. А репортери без граници посочиха, че а, има цензура върху някои от предаваните информации по интернет и, например, Google – а, в Казахстан а, а, бива а, също цензуриран, за да може да се ползва, примерно, от а, казахстанските а, служители, държавни служители и не само а, тях, но при което обаче като идея Google напусна а, страната, т.е. прекрати дейността си там. Ето защо аз мятам, че ние трябва да предложим малко повече неща да бъдат включени именно и в тази сфера. Но иначе искам да благодаря от името на нашата група за добре свършената работа. Ние сме съгласни с всичко, което беше включено в становището. Да, благодаря благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Искам да благодаря на докладчика за много добре свършената работа, въпреки твърдите, твърде кратките срокове. Наистина твърде а, а, кратки бяха сроковете. Надявам се, че няма да бъдем принудени много често да работим при такива наистина кратки срокове. Но ние бихме искали да посочим, че трябва да се добавят някои елементи към становището. Ролята на Казахстан е ключова в азиатския регион и а, те са много важен економически и търговски партньор за Европейския съюз и трябва също така да бъдат пример и а, за а, спазване на правата на човека и свободата на словото и други елементи, които бяха споменати. Разбира се, ще повторя и трудовите права и изобщо защитата на правата на трудещите си. Трудовия кодекс също се нарушава и както показват и изследванията на МОД. Така че смятаме, че това трябва да се подчертае по време на преговорите за споразумение за засилено партньорство и сътрудничество. На второ място бих искал да попитам а, комисията дали могат да ни обяснат дали докладът от юни 2012 година а, в а, пресата са верни. Във връзка с някои незаконни плащания, които са извършени а, а, от DHL и Deutsche Post. А, това бяха някои от обвиненията от Wall Street, публикувани от Wall Street Journal ме и много бихме искали да знаем ситуацията точно каква е била и какво се е развило от тогава до днес. И така, след това резолюцията на Европейския парламент за Казахстан, а, в която се апелира а, на специално внимание да бъде обърнато а, на начина по който в Казахстан властите реагират на различни демонстрации или други публични изяви. Надяваме се също така да получим най-новата информация от комисията по отношение на преговорите, защото защото ние по този начин можем да допренесем за подобряване на качеството а на становището. Да, благодаря, господин Кис. Кой ще говори от името на комисията? А, извинете, аз ви търсех в този край на залата, защото там обикновенно стоят представителите на комисията. Сега изведнъж се оказахте вляво. Да, благодаря ви, господин председател. По въпросите, които бяха повдигнати, като цяло мога да кажа, че това, което беше повдигнато от господин Ланге, е това, с което и ние сме съгласни, а именно търговията и инвестициите са част от основните елементи във връзка с споразумението за засилено партньорство и сътрудничество. Ние имаме своите двустранни ангажименти. Всичко върви, т.е. преговорите вървят доста добре, с доста висока скорост. Що се отнася до трудовите права, ще трябва да а, координираме дейността си и да чуем мнението на Европейската служба за външна дейност, а, защото има някои елементи, които могат да касаят устойчивото а, развитие и така нататък. А, знаем, че стандартите по нещо друго, стандартите се променят. Ние сме в постоянен контакт с казахските власти. Що се отнася до подробностите, разбира се, ние ще се обърнем към нашите експерти, които се занимават с конкретните елементи, за да ви предоставим съвсем детална и най-нова информация. По време на третият кръг от преговорите през юли, а, мога да кажа, че някои от разпоредбите бяха приети с а, общо съгласие, но по други все още върват преговорите. Това е което бих могъл за момента да ви кажа, но ако моя колега има нещо да допълни. Нещо друго имате ли, пита председателят? Що се отнася до въпроса за а, написаното от Wall Street Journal за DHL и Deutsche Post. Не знам подробности, ще ви изпрата а, информация по-късно. Да, Ланге, заповядайте. Да, благодаря за коментарите. Както знаете, времето и мястото за всеки докладчик е ограничено и ще е добре, разбира се, ако успеете да ни предоставите някакви идеи за допълнения и изменения, за да обогатим работата си. Благодаря. I explained it at the beginning. In English, please. Uh, amendments. Uh, item 10. Точка 10. На последното заседание на координаторите взехме решение да подготвим въпрос с искане за устен отговор – от страна на комисията относно мерките за защита на пазара на ЕС от вноса на неестествено ниски цени с происход от Китай. Става въпрос за фотоволтаични модули и телекомуникационни устройства – Проекта на въпрос с искане за устен отговор е в вашите документи. Давам ви думата, ако искате да кажете нещо към тази инициатива. Без да се изненадваме, първо думата иска Яник Жадо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добре дошли отново на работа. Виждаме, че Бернт Ланге има проблеми с гърба. Господин Каспар е с чупен крак. Хелмут пък падна. Въобще май доста време сме прекарали в болницата. Много хора са с висока температура, вероятно, а ние сега говорим за фотоволтаични модули. И така, въпрос с искане за устен отговор. Много колеги говориха за резолюция, казахме не, сега стигнахме до въпрос с искане за устен отговор. Даниел Каспари изготви текст, който е компромисен компромисен между две позиции и това трябва да се отчете, защото едва ли всички ще са доволни. Опитваме се да включим много теми, свързани с дъмпинга. И всъщност това включване на многообразни теми, като че ли доведе до загуба на фокус. Тук се засяга директивата за обществените поръчки. Е, засягат се въпросите свързани с е, географските указания, така нареченото местно съдържание. Може комисията да даде отговор тук е, ако се предприемат мерки, не само ще се защитим спрямо политиките на дъмпинг от страна на Китай, но ще се даде и тласък на индустрията, защото много компании са изправени пред сериозни затруднения. Крайният срок за внасяне на изменения е утре. Зелените ще внесат изменение, за да се върне в текста въпроса за местното съдържание. Надяваме се, че колегите ще подкрепят този текст. Той е важен за нашата фотоволтаична индустрия. На 17 или 18 септември ще се гласува в комисията, а в пленарна зала ще се зададе въпроса през октомври. Благодаря. Oui, <coughs> il a échappé à personne que... Euh, Едва ли някой е пропуснал да забележи, че САЩ реагираха твърдо на един случай, който за тях беше свързан с сериозен дъмпинг. Бяха засегнати различни субсидии, естествено. Всеки знае, че през последните няколко години китайците наводниха пазарите в Европа и в Северна Америка. Става въпрос за изключително ефтини соларни панели. В своето разследване САЩ демонстрираха, че всички субсидии за производителите на фотоволтаични панели са незаконни и китайските производители са получили много голяма подкрепа, между 30 до 250% от цената на крайния продукт. Европейците, съответно, както и американците, имат право да подкрепят своята индустрия срещу тази нелоялна конкуренция. Затова мисля, че този въпрос е изключително уместен. Европа трябва да откликне и то енергично, защото става въпрос за индустрия на бъдещето, която не може да бъде просто загърбена. Аз подкрепям различните предложения, включително и тези на господин Жадо, направени от името на неговата група. Индустрията трябва да остане в Европа. Сега от името на Обрената левица господин Шолц. Благодаря, господин председател. Без съмнение, това е изключително важна, интересна тема. Става въпрос за цялостното економическо сътрудничество между ЕС и Китай за в бъдеще. Като цяло аз подкрепям въпроса, подкрепям и удължаването на крайния срок за внасяне на изменения – за да можем да създадем възможно най-добър въпрос. Едно допълнение от моя страна към въпроса зададен от Яник. Става въпрос за една област, фотоволтаиците, които са една доста доходоносна дейност. Ако искаме да обсъдим сериозно индустрията на соларната енергия, трябва да поясним къде губи европейското производство в конкуренцията на висококласни продукти внасени извън Европейския съюз. В източна Германия, например, възможностите не бяха оползотворени. Имаше субсидии от немското правителство, те бяха предоставени е, дълго време и в крайна сметка не се постигна необходимото генериране на енергия от соларни панели – Миналата седмица госпожа Меркел разговаряше с премиера на Китай Вен Джабао. Този въпрос беше засегнат. Не става въпрос веднага да се отиде на съд. Просто трябва да се види по какъв начин европейското производство може да получи тласък чрез овладяването на нови форми на възобновяема енергия. И този елемент трябва да се включи във въпроса, според мен. Няма други желаящи да се изкажат. Нека да чуем сега комисията. Господин Велги. Благодаря, господин председател. И аз съм на неправилната страна. Ще се опитам обаче да поддържам едно средно положение. Малко ни е трудно да отговорим на този въпрос по същество. Тъй като още не сме дали ход на някакво дело насрочено и насочено срещу дъмпинговите мерки. Ние нямаме право да публикуваме информация преди да се даде ход на някаква официална процедура. Съответно, не можем да направим нищо. Трябва да се придържаме към задълженията, поети в рамките на СТО. Надявам се, че ще разберете. От друга страна, как може да не кажем нищо, след като вестниците са пълни с информация. Всички знаем кои са страни по споразуменията в СТО. Това не е индустрията. Тъй като индустрията обаче заяви своята позиция, има жалба пред комисията. Имаме 45 дни, в рамките на които трябва да решим дали да започнем процедура по нарушение или не. Може да видите колко са 45 дни, считано от края на юли. Ако започнем официална процедура, ще имаме 9 месеца на разположение. В рамките на тези 9 месеца ще можем да предприемем временни мерки и в крайна сметка окончателните мерки ще трябва да бъдат предприяти в рамките на 15 месеца. Така стоят нещата. Това е общата рамка. Предполагам, че ако обстоятелствата го наложат, ще можем да говорим по същество, вероятно съвсем скоро. Доколкото разбирам, комисията не може публично да оповестява информация, която ще наруши нашите задължения в рамките на СТО. Така е ли иначе, комисията и парламента имат право да получат информация за това какво се случва в Европейската комисия. Може би трябва да имаме някакво заседание при закрити врата, за да разберем какво се готи в рамките на Европейската комисия. Има предложение за промяна на крайния срок за внасяне на изменения. Това е официално предложение ли? За промяна на календара. Бернт Ланге, има ли официално предложение за промяна на графика на работа? Аз предлагам крайният срок да стане 8 септември. Председателя. Добре, това означава обаче, че ще трябва да отменим решението на координаторите, взето в мое отсъствие. Координаторите решиха да приемат такива срокове, за да можем да успеем в пленарна зала през октомври. Ако ще отложим крайния срок за внасяне изменения, ще трябва да отложим и крайния срок за влизане в пленарна зала. Съгласни ли сте с тези обстоятелства? Кое е по-важно? Да имаме още няколко дни за внасяне на изменения или да имаме решение в пленарна зала през октомври? Ако сте съгласни, че е по-добре да имаме решение през октомври, нека да се придържаме към календара. Вие ще решавате. Аз обаче няма да подложа това предложение на гласуване преди да ви предупредя какви са последиците от промяна на това решение взето от координаторите. Значи, доколкото виждаме, няма предложение, така ли? Много разумно решение, Значи ще се придържаме към крайните срокове. Крайният срок за внасяне на изменение 4 септември, утре на обяд. Обърнете внимание, че в залата нямаме докладчик и като председател аз нося отговорност. Има много строги изисквания относно обема на въпросите с искане за устен отговор. Те не могат да бъдат по-дълги от а, един фиксиран брой думи. Моля ви да бъдете особено предпазливи, когато внасяте изменение. Когато внасяте текстове, те трябва да отговарят на съответния брой думи. Иначе измененията ще бъдат счетени за недопустими. Правилно ли ме разбрахте? Бройте си думите. Броим трябва да съответства на максималния брой предвиден за въпрос с искане за устен отговор. Така приключваме работата по това досие и това всъщност е и края на обществено достъпната част от нашето заседание. Моля всички, които нямат право да останат на заседанието на координаторите, да напуснат залата. Let me remind you, for the coordinators meeting, only the... Искам да ви напомня, че на заседанието на координаторите могат да бъдат само координаторите, секретарията, служителите на политическите групи и сътрудниците, всички останали трябва да напуснат залата максимално бързо и тихо.